Guten Morgen. Ja, hat Председателката. Добро утро. Добре дошли на съвместния семинар на Комисията по бюджетен контрол и Комисията по бюджети, посветен на надзора върху и ресурсите на частично и изцяло самофинансиращите се агенции. Що се отнася до агенциите, ни интересува най-вече въпросът за освобождаването им от отговорност. Най-вече на унези агенции, които не се финансират от бюджета на Европейския съюз, но изпълняват функции, свързани с дейността на съюза. Докладчик от името на нашата комисия е господин Дерек Вон, докладчик от името на комисията по бюджет е господин Гайер. Днес той ще бъде представляван от своята съдокладчица, госпожа Холмайер, която по-нататък и ще председателства от името на Комисията по бюджети. Добре дошли на нашите гости, господин Преза, заместник генерален директор от Комисията. Добре дошъл и на господин Спаньоли от Европейския орган за безопасност на храните. Добре дошла на госпожа професор Фос представител на научно-изследователската мрежа за изпълнителното управление на Европейския съюз на ниво агенции. Добре е дошъл и на господин Екват, представител на службата на общността за сортовете растения, напълно самофинансираща се агенция. Добре дошъл и на представителя на Европейската агенция за авиационна безопасност, частично самофинансираща се агенция. Интересува ни по отношение на тези агенции е ефективното използване на ресурсите. Имате достатъчно време за изказване. Радваме се, че приехте поканата ни и с удоволствие ще изслушаме изложенията ви. Сега давам думата на нашия докладчик Дерек Бом. Благодаря, Инге. За съжаление, Йенс Гайер са докладчикът от Комисията по бюджети. Днес е възпрепятстван. Очакваме обаче госпожа Холмайер от Комисията по бюджети да се присъедини към нас след малко. Надявам се да бъде тук, докато аз, преди аз да приключа с изказването си за да можем веднага да я изслушаме. Запознати сте, вероятно, с различните структури за финансиране на агенциите. Някои се финансират от бюджета на Европейския съюз, други частично се финансират от такси, а други изцяло се самофинансират от такси. На времето, когато бях докладчик за освобождаването от отговорност на агенциите през 2014 година, предложих да се проведе семинар, посветен на финансирането на агенциите. Радвам се, че излязох с това предложение, като виждам колко висока е посещаемостта днес сутринта. Може би най-високата посещаемост на организиран от нас семинар. Още повече, като се има предвид, че е четвъртък сутринта и повечето от нас, вероятно, вече са напуснали Брюксел. За това и специално ви благодаря благодаря за това, че сте тук. Надявам се, че семинарът ще ви бъде интересен. Когато предложих да бъде проведен този семинар, го направих поради няколко причини. Вече опоменах различните структури за финансиране на агенциите, действащи към момента. Искаме да знаем как се изчисляват точно таксите, как се използват излишъците, и дали би било добре да бъдат включени в процедурата за освобождаване от отговорности напълно самофинансиращите се агенции. Към момента те не са включени в тази процедура. Ако агенциите изцяло се самофинансират, ако има повече такива агенции, ще бъде оказван и по-малък натиск върху бюджета на Европейския съюз. Към момента бюджетът не е толкова висок, колкото би се искало на някой. Не достигат средствата по някои много важни програми, например по кохезионната политика. Затова е и добре да се реализират економии по европейския бюджет. Например, като някои агенции се самофинансират от такси. Когато говорим за освобождаването от отговорност дейност на агенциите подробно обсъждаме въпроса за прехвърлянията по бюджетите на агенциите. Някои агенции продължават да прехвърлят средства по бюджетите си към края на съответната финансова година тези запланувани прехвърляния или преноси може да се използват за непредвидени разходи. Използването на преносите за подобни непредвидени разходи дава възможност за известна гъвкавост на ниво агенции. Така агенциите могат да предприемат, да финансират действия в случай на непредвидени ситуации. Трябва да се постигне баланс между потенциалните конфликти на интереси и все по-силните връзки на агенциите с представители на съответните отрасли. Трябва да се уравновесят тези два фактора когато агенциите се финансират от такси, които събират от съответните отрасли. За днешния семинар съм предвидил няколко въпроса, които надявам се ще можем да обсъдим и да получим отговор на тях. Първо, кой определя размера на таксите? Как се определя размерът на таксите? Би ли следвало те да бъдат закрепени в финансовия регламент? Кой получава като крайен бенефициент излишъците, реализирани от събирането на такси за какво могат, за какво не могат да се изразходват тези излишъци. Били следвало те да бъдат поставени в европейския бюджет и ако да, в какъв размер? Самофинансиращите се агенции следва ли да са част от процедурата за освобождаване от отговорност? За целта Европейската сметна палата трябва да излезе с доклад. Някои от самофинансиращите се агенции следва ли да съкръщават персонала си по същия начин като останалите, като се има предвид, че те сами набират средствата си, че не се финансират от европейския бюджет. Някои агенции, най-вече финансираните от европейския бюджет, се оплакват от това, че всяка година не само трябва да съкръщават персонала си, за да достигнат целта от 5%, но и да поставят щатни бройки в резерва за преразпределяне самофинансиращите се агенции трябва ли да са обект на същите изисквания? Виждате, че има много въпроси, които можем да обсъдим днес сутринта. Мисля, че няма да получим отговор на всички тях, но поне би трябвало да ги обсъдим, да си изясним някои неща. Така в бъдеще ще можем да вземем необходимите решения и да внесем необходимите промени в работата на тези агенции. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за председателката междувременно също дойде. Госпожо Холмайер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Няколко предварителни бележки по темата. Вече в продължение на години я обсъждам с представители на комисията. По време на разговорите с агенциите става ясно, че е отчасти доста трудно да се работи с така наречения резерв за преразпределяне. Това е един доста технократски модел, който нерядко е бил критикуван и от парламента. Доста технократски се подхожда към този резерв за преразпределяне. Проектът Европейска агенция за авиационна безопасност ЕАСА е един много добър, според мен, проект но нерядко не се вземат предвид таксите. В някои агенции това довежда до положение, при което малките и средни предприятия се затрудняват при заплащането на таксите. Механизмите за промяна на структурата на таксите не гарантират достатъчно бързо провеждане на процедурите, не са достатъчно гъвкави, не са достатъчно добре приспособени към положението на отделните агенции. Моделът прилаган спрямо ЕАСА според мен е много добър, тъй като в краткосрочен план може да се предприема действия в отговор на големи промени в броя на служителите в резултат от промени в законодателството. Освен това, ако ЕАСА трябва да проведе мащабни проверки поради въвеждането на нови стандарти за сигурност или нови технологии, натовареността на агенцията изведнъж рязко се увеличава, а след година рязко спада, тъй като работният процес вече е приключил и не се подава толкова много заявки. Мисля, че в такъв случай трябва да има възможност за гъвкаво реагиране. Добре е, че тази агенция може да реагира гъвкаво. В такъв случай трябва също така да се напаснат и таксите. Таксите дават възможност на агенциите да реагират по-бързо и по-гъвкаво в случай на неочаквани заявки. Господин Гайер наскоро узна, че ЕАСА наскоро е работила по 1500 заявки, а комисията първоначално е била калкулирала средства само за 200 заявки. В случая агенцията трябва да е в състояние да реагира. Мисля, че като се има предвид това, трябва да се предвиди в структурите повече гъвкавост, отколкото е възможна в момента. Освен това, що се отнася до самофинансиращите се агенции, от голямо значение според господин Гайер въпросът за независимостта. Факта, че агенциите събират такси, може да окаже въздействие върху решенията, които взимат. Мога да ви дам за пример ЕФСА, Европейския орган за безопасност на храните. Доколко съответните отрасли, производителите могат могат да въздействат върху работата на агенциите. Именно защото агенциите финансово са зависими от тях по линията на таксите. Пилотният проект ЕАСА, според колегата Гайер, е добра отправна точка заявява, че резултатите по него са задоволителни. Аз също мисля така, но не може пилотният проект по ЕАСА да бъде възпроизвеждан едно към едно и по отношение на други агенции. Не може да подхождаме технократски. Не можем да твърдим, че това, което е сработило в ЕАСА, ще сработи и за други агенции. Трябва да вземем предвид специфичната ситуация, в която се намира всяка една агенция, за да постигнем и максимално добри резултати. Това е много важно, според мен. Нека кажа сега и нещо от свое име, а именно ако агенциите изцяло се самофинансират, то тогава, според мен, средствата, с които те разполагат, не би трябвало да се поставят в европейския бюджет. Или би трябвало да се намалят таксите като размер или ще трябва да се намери модел, по който да се предоставят тези средства и на други агенции. Не бива и излишъците да се поставят отново в резерв в бюджета. Няма смисъл от това, според мен. В случая, ако има излишъци, вероятно просто няма нужда от нас, то, от тях. Т.е. вероятно таксите са прекалено високи. Затова и трябва да вземем предвид специфичното положение, в което се намира всяка агенция и да следим за размера на таксите. Благодаря. Наистина вече ни въведохте по темата, изказахте се действително по същество. Господин Преза от Европейската комисия. Е, е, благодаря, господин, госпожа председател. Благодаря и на докладчика госпожа Холмайер и на господин Вон. Много от елементите, които споменахте, всъщност са насочени най-вече към е, два аспекта, е, които са и в е, центъра на моето презентация днес. а именно става дума за разумното, рационално използване на ресурсите. На първо място ще спомена е, доходите, приходите от такси е, в бюджетите на агенциите и на второ място е, нивата, е, така да се каже, на е, заетост, работните места е, и брой служители в е, финансираните от такси агенции. Вие знаете, че е, има напредък по отношение на достигането на 5% е, намаляване на персонала за агенциите и за всички институции, като има е, известни различия между отделните институции, но е, естествено трябва да се отговаря и на търсенето, на потребностите на съответните е, агенции, е, както и на променящите се пазарни условия. Колко са агенциите, какъв вид са агенциите, какви са различията между тях? Ние имаме е, три частично или изцяло самофинансиращи се е, агенции, като е, финансирането е, е по линия на промишлеността. Е, Става дума за Европейската агенция за лекарствени средства, ЕМА, за Европейската агенция за безопасност на въздушния транспорт, ЕАСА, е Европейската агенция за химикалите ЕКА. И а, имаме една втора група която се финансира и от бюджета и частично и от националните компетентни органи. Става дума за финансовите надзорни органи, за Европейския банков орган, за ЕСМА, за ИОПА. И в крайна сметка имаме две напълно самофинансиращи се агенции. Те получават средствата си от е, промишлеността. Е, е, това е, службата за интелектуална собственост ОИПО. И освен това, службата за, на за сортовете растения. CPVOP така че е, става дума за е, различни агенции и е, различен подход по отношение не само на финансирането, но и на постъпленията. И така, по отношение на доходите или приходите от такси, наблюдаваме два модела – Единият модел е така наречения универсален модел, като тук става дума за това, че от една страна има приходи от такси, от друга страна си има и определени дейности, които се финансират по линия на европейския бюджет. Но има и един втори модел, който е свързан с е, ясно разграничаване на дейностите, които се финансират от е, е, такси и дейности, които се финансират по линия на средства от европейския бюджет. И двата модела, в крайна сметка, са с определени е, е, слабости или предимства, но като че ли универсалният е, бюджетен модел е, е, е по-добър. Е, не се натрупват ненужни резерви, е, административното бреме е по-малко. Е, също времено е, приходите от е, такси могат да се използват за някои конкретни е, дейности. Така че За момента в годишния бюджет могат да се включват допълнителни приходи от такси, а ако се получи излишък, е възможен и пренос, за който стана дума, което се случва при някои от агенциите ресурсите вървят, така да се каже, ръка за ръка и се измерват много често по развитието на персонала. Така че ние разглеждаме в тази графика, която виждате на екрана, именно това развитие на персонала от 2007 до 2017. Е, рязко покачване. Е, е, кулминацията е през 2013 година, както виждате. През 2010 се създават и трите надзорни органа на европейско равнище, така че в резултат и на това и броят на агенциите нараства и съответно и числеността на щата. Но 2013 е, е годината, в която се взе решението е, на е, институционално равнище за намаляване на щата. И от тук започна в рамките на една определена тенденция, т.е. промяна на възходящата линия към е, нисходяща. Е, още повече, че в някои случаи имаше а, е, сериозни основания за, а, така да се каже, равнището на а, а, заетост в някои от агенциите. през 2013 година се взе решението за съкръщаване на щата с 5%. И е, в рамките на е, бюджетните процедури е, за всяка година може да се проследи, че са положени усилия за намаляване на нивата на заетост и броя на служителите. Така че от 2013-2017 година има едно съкрещаване на щата от 1,8%. това е в крайна сметка промяната, както ви казах, от 2013 насам в тенденцията и в схемата. Господин Вон, госпожа Холмайер, говориха за това, че промените, за които говорим, трябва естествено да са свързани с процесите на пазара. И има в определени случаи движение и флуктуация и в обема на работата, а съответно и в потребностите от служители, които зависят от развитието и от търсенето на пазара. Така че ние имаме един пилотен проект или пилотния случай, както го наричаме. Това е ЕАСА Ръководим се от определени съществени индикатори, свързани с обема на работа и проследяваме вече така, броя на служителите в зависимост от обема на дейности, които трябва да се извършат в тясна връзка с потребностите и търсенето на пазара. Е, може да се каже, че е, нивото е, така, на е, таксата, е, размера на таксата е, е добре е, е, определен. Е, но е, има и е, вариации, така, така че се налага от време на време е, адаптиране. Необходимо е и адаптиране на нивата на ресурсите, се отговори на търсенето. В пилотния случай, за който споменах, промените в индикатора обем на работа Б, в диапазона плюс-минус 2%. това бе в рамките, така да се каже, на нормалното развитие и не, не бе необходимо да се променя чист, броя на щатните места. Но в някои е, е, случаи е, имаме доста по-големи е, е, така, промени е, и м- те са свързани естествено с е, е, бюджетни, определени е, бюджетни ресурси. Но по отношение на ЕАС можем да кажем, че щатът е повече или по-малко стабилизиран. Е, е, това е, така да се каже, основният драйвер. Но по отношение на е, е, комисията може да се каже, че е, така, резултатите и фактите, които съобщаваме, се приемат, но инак съветът се отнася скептично по отношение на нивата, за които говорим и съгласуваността на, на търсенето на е, услугите и е, потребностите от щат, смята се, че можем да бъдем по-амбициозни по отношение на съкръщенията и се упражнява натиск. За парламента, за е, съвета и комисията е важно да се намери е, точния баланс между надзор и е, върху използване на ресурсите и предоставянето на качествени услуги от агенциите, е, е, което да бъде обезпечено естествено с съответния капацитет, включително и човешки ресурси. Изцяло самофинансиращите се агенции е, не зависят, така да се каже, от бюджета и е, те не се е, отразяват е, на бюджета, но нещата трябва да се разглеждат в дългосрочен план и те да се тяхната роля в рамките на бюджета е по-скоро виртуална. То се отнася до а, постъпленията от такси и коректното представяне на разходите във връзка с а, а, процесите на пазара, естествено е свързано и с процедурите за надзор и контрол. Има агенции, при които няма излишък и тогава, естествено, повече или по-малко се наблюдава едно въздействие върху бюджета. Но тук трябва да се премисли и за адекватността на процедурата за освобождаване от отговорност. Благодаря ви. Виждам, че и сметната палата е представена тук и аз много се радвам, че имаме представител на Европейската сметна палата. А сега следващият, вторият докладчик има думата. For, for the invitation to this important work. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да участвам в този важен семинар. От името на ЕФСА, Европейския орган за безопасност на храните, който по настоящен председателства и мрежата на европейските агенции. Много отблизо следим качеството си на председател на тази мрежа и темата, която ще се обсъди днес. Семинарът е посветен предимно на финансираните от такси агенции, но мрежата на агенциите включва 45 агенции, много малка част от които се финансират от такси. 38% от агенциите, представени при нас, се финансират от такси. Виждате, че те са значим фактор в мрежата на агенциите. Агенциите, финансиращи се от такси, са изправени пред същите предизвикателства, както и другите агенции по отношение на управлението на ресурсите си. Въпросът за таксите и като цяло въпросът за альтернативни източници на финансиране в бъдеще все повече ще бъдат поставени на дневен ред, ще засегнат всички агенции по един или друг начин. Нашата мрежа е готова да обсъди с членовете си евентуалните альтернативни източници на финансиране в бъдеще. Освен това, разговорите, които се водят между финансираните от такси агенции, се свеждат до постигането на подходящ баланс между този модел на финансиране, прилагането на правилата и надзора и едновременно с това необходимостта агенциите да могат надлежно да изпълняват функциите си. Този баланс е от значение за финансиращите се от такси агенции, но и за всички други агенции. Финансиращите се от такси агенции могат да прилагат модели, които евентуално да са приложими и към всички останали агенции в това отношение. От гледна точка на нашата мрежа ще изложа някои полуки от близкото минало. След това ще изложа вижданията на нашата мрежа за бъдещето на управлението на ресурсите на агенциите и за управлението на агенциите. Какво се случи от 2012 година насам? Използваме 2012 като отправна точка, тъй като тогава бе изготвена пътната карта и бе въведен общият подход. Тогава бяха създадени и повечето от агенциите, които съществуват сега сравнително отскоро. През изминалите пет години основният фактор при определянето на управлението и финансирането на агенциите от една страна бе общият подход и пътната карта и от друга страна многогодишната финансова рамка 2014-2020. Тогава бяха предвидени съкръщения в персонала и замразявания на бюджетите. Това решение бе взето от комисията през 2013 година. Тези два основни фактора оказаха и основно въздействие върху работата на мрежата. Към момента 99,7% от действията по пътната карта са или инициирани, или вече приключили. Виждате, че тя се овенча с голям успех по отношение на нашите членове. Увеличиха се прозрачността, отчетността и съгласуваността в дейността на агенциите. Освен това се задълбочиха координацията и взаимодействието. Всичко това са определено положителни резултати. Има и някои слабости обаче, като например увеличаването на административната тежест, нещо, което агенциите не веднъж са изтъквали до момента. Освен това, агенцията пое някои допълнителни функции във връзка с координацията. Наскоро, по време на процедурата за освобождаване от отговорност през 2015 година, бе изготвен хоризонтален доклад за агенциите, в който се признава необходимостта от учредяването от, извинете, предоставянето на повече ресурси на постоянния секретариат на агенцията, така че тя да може да изпълни всички заявления във връзка с координацията, постъпващи от други европейски институции. Има някои проблеми, възникващи от, в резултат от липсата на гъвкавост и сложните структури. Става дума най-вече за финансови проблеми и проблеми с правилата за служителите. Освен това, предвиждат се прекомерно много средства за външен одит. Има също така и проблеми свързани с процедурни въпроси, като например преносите. Другият основен фактор, оказващ въздействие върху работата на агенциите, организирани в мрежата, през изминалите 5 години е съкръщението на персонала. Прилага се еднозначен подход към всички агенции. От това проистекоха от една страна положителни резултати. Агенциите, например, съкратиха персонала си с над 5%. Достигнаха дори стойност от почти 10%. Винаги сме били против това да поставяме щатни бройки в резервата за преразпределяне. Според агенциите този модел не е уместен. Въпреки това, съкрещението на щатните бройки в щатните разписания на агенциите вече е в размер от почти 10%. Имаше и много положително въздействие от целия този процес върху работата на агенциите. Те започнаха да се стремят към повече ефикасност, повече взаимодействие, започнаха да работят за по-ефикасно използване на ресурсите си. Тези три въпроса станаха приоритетни за агенциите залегнаха в основата на подхода им към управлението. Има и някои по-отрицателни ефекти от този еднозначен подход. Така, например, действията на агенциите от части бяха отделени от общо политическия контекст и политическите приоритети. Понякога подходът им се основаваше на тактически, а не толкова на стратегически съображения. Освен това, се стигна и до възлагане на услуги на външни изпълнители, както и до несигурна заетост, т.е. до назначаването на консултанти и на временно наети служители. Стигна се освен това и до поляризиране на позициите по време на разискванията за бюджета. Имам предвид разискванията между комисията, съвета, парламента и агенцията. Понякога агенциите не оставаха с впечатлението, че действително има взаимодействие. Според нас Следва да се опитаме да установим по-различен дух при провеждането на тези разговори. Как според нас в идеалния случай би следвало да продължим работа в бъдеще? Какво е виждането ни за бъдещето? Кои следва да са основните фактори при управлението на бюджетите на агенциите? Тук са обобщени нашите виждания. Според нас, първо, трябва да се споделят услуги и способности. Това е един от основните приоритети на агенциите, организирани в нашата мрежа. Вече сме постигнали изключително добри резултати в тази област. Планират се действия и за в бъдеще. Предвидили сме редица интересни мерки за споделяне на услуги и а, способности. Вече се споделят немалко услуги и способности между агенциите. Обединяваме и свои служби, като например службата за възстановяване след бедствие. Работим също така и по съвместното провеждане на процедури за обществени поръчки от страна на няколко агенции. Миналата година проведохме една такава успешна процедура за предоставянето на услуги в област. Всичко това увеличава ефикасността при работата на агенциите. Този модел към момента се прилага към агенциите, но бихме искали да го прилагаме и заедно с комисията. Агенциите, които са по-малки, по-гъвкави, могат добре да си взаимодействат помежду си, да работят за намирането на альтернативни решения и източници на ресурси. Комисията е една по-голяма и по-тромава структура, но тя пък разполага с критична маса – и ако и комисията предприеме подобни действия, то ще има много по- добри резултати по отношение на ефикасността и економиите на ресурси. Започнахме да споделяме услуги и способности в области като информационните технологии, например, но искаме да споделяме услуги и способности и в други области, като, например, човешките ресурси. Ако съвместно управляваме човешките си ресурси, можем да реализираме огромни економии. Можем да си поставим и по-амбициозна цела, именно да споделяме способности и услуги при изпълнението на основните си функции. Нашият орган за безопасност на храните страните извършва научна дейност. Но можем да изпълняваме тази своя функция и заедно с други агенции, като споделяме експерти и други ресурси. Наистина искаме да прилагаме по-широко този модел и в бъдеще. Има още една област, в която мрежата работи много активно, именно ориентираността към резултати. Искаме да съставяме бюджета си Например, ориентирайки го спрямо резултати, Агенциите, както вече казах, са по-малки структури, по-гъвкави са те, имат необходимите способности, за да подходят по този начин към операциите си. И наистина провеждаме много интересни действия в тази област. Тази година искаме да изготвим модел, благодарение на който всички агенции да установят какви способности са им необходими, за да не само за да управляват бюджета си, да го съставят не само по дейности, но и ориентирайки го към резултати и евентуалното въздействие от него. За да се постигне тази цел, трябва да се предвидят ред ключови показатели за изпълнение. Трябва също така да помислим и за това как да правим предварителни и последващи оценки. Работи се по всички тези въпроси. С задоволство отбелязваме, че и останалите институции се включват активно в този процес на ниво мрежа. Агенциите проявяват пълна готовност да проведат един пилотен проект за съставянето на бюджет ориентиран към резултати и на ниво институции. Искаме не само да разглеждаме числеността на персонала си, искаме да поставим акцента върху управлението. Процесът по съкръщаване на щатните бройки показа, че не може да се работи само с числеността на персонала като показател. Този модел е прекалено скован. Можем да поговорим и за финансовия аспект на ориентираността към резултати, но няма да се спирам подробно върху този въпрос. Колегите от ЕАСА и службата за сортовете растения със сигурност ще се спрат върху него по-подробно. До какво се свеждат нещата? Трябва да се предвиди достатъчно финансиране – Нямаме ясна позиция по този въпрос, но сме готови да обсъдим възможностите с всички останали агенции. Кои са другите елементи от виждането ни за бъдещето? Искаме да приложим така наречения секторен и тематичен подход. Този подход вече се прилага в много области. Агенциите се групират в екипи, в рамките на които си взаимодействат. Логично е управлението на ресурсите да се определя от тематичния, от секторния подход. Добре е да се определят области, в които агенциите да могат да си взаимодействат. За целта трябва нещата да се разглеждат в по-широк политически контекст от гледна точка на областите на политика и секторният тематичен подход ще се отрази и върху анализа на резултатите и върху процедурата за освобождаване от отговорност. По-упростени, по-гъвкави правила за финансирането и управлението на персонала – вече не веднъж сме говорили по този въпрос. Има много сковани структури, които възпрепятстват ежедневната ни работа. От друга страна са постигнати и немалко добри резултати, например в контекста на финансовия регламент. Надяваме се, че много от проблемите, които са на дневен ред тук, ще могат да бъдат решени тук. В момента не се прави преглед на статута за персонала, но сме готови да обсъдим и този въпрос. И въпроса за това как да се признаят специфичните особености на агенциите и да се предвидят във връзка с това някои изключения от правилата. Всичко това би трябвало в идеален случай да доведе до една атмосфера на взаимодействие и диалог между институциите, основаващ се на доверие. Това ще допринесе и за по-голяма прозрачност на разискванията по бюджета. Трябва на агенциите и на мрежата на агенциите да се гледа като на достоен за доверие партньор, който да участва пълноправно в разискванията за разпределянето на персонала и разпределянето на бюджетните средства в дух на пълно сътрудничество. Не бива да се подхожда тактически към тези въпроси. Трябва да се подхожда стратегически. Да се надяваме, че това ще е възможно в бъдеще. Благодаря. Благодаря ви много сърдечно за този преглед, в който имаше и така поглед към бъдещето. И мисля, че трябва да дам думата сега на следващият ни оратор, професор Елен Фос, която е от е, е, ТАРН. А ТАРН е академичната изследователска мрежа за нарастващата роля на агенциите в управлението на изпълнението. Микрофон за оратора. Да, благодаря ви. действително, този термин, нарастващата роля на агенциите или а, агенцификацията е, се налага напоследък в литературата. Е, и днес можем вече със сигурност да кажем, е, че агенцификацията се превръща в характеристика на а, а, изпълнението в рамките на Европейския съюз. И а, е, Нашата мрежа ТАРН се е, занимава именно с проучване на този въпрос и на, този, е, на това явление. Е, ние е, се ръководим от е, е, така, принципа на е, мулти- и интердисциплинарните изследвания е, по отношение на агенцификацията. Насърчаваме е, сътрудничеството между академични среди и практици. Нашата а, мрежа се финансира отчасти от Европейския съюз, отчасти от програмата Жан Моне а, и ние работим най-вече по въпросите на агенцификацията в а, транснационален контекст в нашата мрежа и нашите изследвания са ангажирани и много известни, утвърдени академици, както и млади учени и практици. Е, като и се опитваме по този начин да съберем е, познанията и резултатите от изследванията, включително и по отношение на законодателството. И така ние смятаме, че трябва да се запълнят някои празноти е, като имаме предвид най-вече необходимостта от задълбочаване на тези изследвания, за които говорих, мултиинтердисциплинарни и така е, тревогите на практиците, които са е, свързани с критични бележки е, по отношение на оперирането на европейските агенции и на някои подобни на агенциите органи, както и да насърчим диалога между академици, практици и да засилим, така да се каже, демократичните елементи в рамките на разпределянето на стипендии и практики. Е, най-вече четири са е, така, сферите, върху които насочваме вниманието си. Е, разработване на концепции за агенцификацията в рамките на управлението при изпълнение е, конституционалност, естествено правомощие, легитимност, международно измерение в дейността на агенцията, функционални но опериране и ефективност и е, Става дума за поредици от е, документи, които ние издава, както и множество от лекции, които организираме. Агенциите всъщност са така, уредени в договора. Имаме и редица изследвания по отношение на законодателното уреждане на правомощията, легитимността, а също и доверието, което може да се гласува на агенциите. Ние а, е, е, разглеждаме и агенциите, които работят на е, глобално равнище. Европейските агенции работят не само в контекста на Европейския съюз, но и на международно равнище, което допринася вече за тяхното признаване на глобално равнище. И а, функционалното опериране. Е, има е, някои е, различия между агенциите, които всъщност поставят въпроса как може да се достигне до оптимална ефективност, как може да се укрепят техните способности и да се решат правилно всички въпроси, свързани с организацията на работата, с броя служители, с инфраструктурата и с структурата на управление. И така, аз е, вече е, споменах, че ние организираме и семинари, е, лекции, в които каним и учени, изследователи, и практици да обменят опит в Берлин, Лондон, в Флорида, в Париж, Лондон, както казах, в Виена, в Рим сме организирали такива поредици от лекции и а, те служат за много ценен а, обмен на информация и на познания. много надявам, че ще мога да обясня и нашето виждане по отношение на а, демократичната отчетност и съответно а, освобождаването от отговорност на агенциите, като тук се е наложил общия подход от години насам. Стрява ни се, е, че би трябвало да се преосмисли и подложи на преоценка начинът на упражняване на този контрол, дали става дума за административна, финансова, политическа отчетност или счетоводна отчетност, естествено няма да навлизам в детайли. Има е, една наложила се е, процедура е, за упражняване на контрол върху работата на агенциите. Това е, в, в последните години е процедурата за освобождаване от отговорност, като най-вече е, се разглеждат е, разходите, използването на средствата. Е, в така, контекста на независимостта на агенциите, включително и по отношение на изразходването на средства и определен, разпределянето на средствата. Но трябва да се е, прилага един общ подход е, по отношение на финансовия контрол и на бюджетния контрол. Ние сме съгласни с това. Е, и желанието за прозрачност, е, задължението за рационално изразходване на средствата от бюджета правят една такава процедура за освобождаване от отговорност, приложима към всички агенции, тъй като става дума за основни принципи в европейската политика. Но също времено е много важно също да се има предвид, че е, въпроси като ефективност е, във връзка с е, отчетността и упражнявания е, контрол и освобождаването от отговорност също са предмет на изследвания, които би трябвало да получават достатъчно средства, за да могат да доведат до желаните резултати. Благодаря, професор Фос за това, че споделихте с нас вижданията на Тран вие е, е, споделихте нещо интересно накрая, а именно, че независимо от вида на агенциите, е, самофинансиращи се частично, самофинансиращи се или напълно финансирани от е, бюджета на Европейския съюз агенции, е, би трябвало да бъдат подложени на една процедура на е, контрол. А сега ще дадем е, думата на е, господин Маркин Екват, CPVO. Е, Thank you. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на Европейския парламент за организирането на този семинар и отправената към мен покана за участие. Днешният семинар е една добра възможност за Европейския парламент да си взаимодейства с европейските агенции, най-вече с финансиращите се от такси агенции. В качеството си на напълно самофинансираща се агенция, нашата служба има ограничен контакт с Европейския парламент. Още повече, като се има предвид, че Европейският парламент не приема нашия бюджет и не ни освобождава от отговорност. Но от приемането на договора от Лисабон насам, Европейският парламент участва в работата по всички законодателни въпроси, свързани с агенциите, включително и нашата. Председателят на мрежата на агенциите изложи някои въпроси, които са повод за загриженост за частично или изцяло самофинансиращите се агенции. Ще се спра върху тези въпроси, ще ви запозная с някои аспекти от нашата работа, с предизвикателствата и възможностите, пред които сме изправени, когато управляваме една динамична самофинансираща се организация. Ще се спра върху всички тези въпроси съвсем набързо, защото нямаме много време. Ще ви запозная с нашата работа, ще се спра върху освобождаването от отговорност, управлението на резерва, човешките ресурси, някои технически въпроси. Службата на общността за сортовете растения, СПВО, управлява най-голямата система за управление на права върху сортове растения в света. Ние сме самофинансираща се структура. Тоест, не само не получаваме финансиране от европейския бюджет, но и, както бе посочено от комисията, внасяме средства в пенсионния фонд плащаме и вноски за обществено осигуряване. 1,6 милиона от бюджета ни се заделят за обществено осигуряване и за пенсионния фонд. Надяваме се, че в бъдеще тези средства по някакъв начин ще ни бъдат възстановени. За какъв контекст става дума? От установяването на системата на сам от преди преди около 20 на години сме работили по 60 000 заявления. Издадени са 26 000 титула. Всяка година работим по около 3500 заявления. Годишно издаваме по около 40 000 фактури. Разполагаме с бюджет от 18 милиона евро. Към момента имаме само 45 служители. Няколко думи за агенцията като такава. Понякога се задава въпроса дали най-подходящият начин за прилагане на европейските политики е учредяването на европейски агенции. Аз бих отговорил на този въпрос с да. Защо? Защото по-бързо можем да откликнем на потребностите на клиента, имаме ниско текучество на персонала, разполагаме с високо квалифицирани и много компетентни служители, ползваме се с високо реноме в съответните отрасли повишаваме ефикасността на процеса за заявителите. Вместо да подават заявление в 28 държави членки, го за подават само един път, обект са на една процедура, която се води на един език. Намалява се административната тежест за националните органи, освен това. Въпреки това, тясно си сътрудничим с държавите членки. Според нас таксите, които изисква, са разумни. Като цяло това е мнението и на съответните отрасли. Няколко думи за управлението и освобождаването от отговорност. Много е важно да се упражнява строг надзор върху всички организации. Всички органи на Европейския съюз трябва да са обект на строги правила. Според мен принципът на добро финансово управление е от основно значение за агенции като нашата. Не просто трябва да спазваме финансовия регламент, това е нещо съвсем естествено. Трябва също така да гарантираме на клиентите си, че прилагаме принципа на економичност, ефективност и ефикасност в рамките на дейността си. И действително Асоциацията на отглеждащите растения е представена в нашия административен съвет. Европейският парламент с право защитава, отстоява интересите на европейските дънакоплатци, освобождавайки от отговорност своите институции. Структурата, която одобрява нашия бюджет, включва и представители на съответния отрасъл. Един подобен модел може да се използва и от други агенции. Освобождаването от отговорност се извършва въз основа на доклад на Европейската сметна палата. За изготвянето на този доклад тя се нуждае от точно толкова време, отколкото се нуждае и за всички други структури, които аудитира. Радвам се, че е установено задълбочено сътрудничество с Европейския парламент в областта на обмена на информация и надзора но онези, които финансират системата, трябва да участват в процедурата по надзор върху изразходването на средствата, включително и по надзор върху броя на служителите. Когато някой заплаща за някаква структура, разбира се, иска да упражнява и контрол върху работата й. Отрасълът, с когото работим и държавите членки отблизо следят нашата работа. Мога да ви уверя в това по отношение на управлението на резерва. Искаме бюджетът ни да е балансиран, но в работата си откликваме и на потребности на търсенето. Тоест, не би следвало да изготвяме бюджета си на годишна основа, а по-скоро в средносрочен план. Като се има предвид това, резервът не е лукс, а необходимост. Той ни дава възможност да управляваме паричните си потоци ефикасно в моменти, когато нямаме толкова много заявления. Дава ни възможност също така да финансираме проекти и инфраструктура упражня, управляваме, извинете, резерва си, като прилагаме сравнително гъвкава структура за определянето на таксите. Тази гъвкавост ни дава възможност, ни даде възможност да намалим резерва си в миналото от 20 милиона на 500 хиляди евро. Както виждате от тази графика, резервът ни постоянно намалява. Междувременно намалихме и размера на таксите. Виждате, че се справяме с размера на резервите си. Не функционираме като банка за клиентите си. Кой е най-важният въпрос за агенцията ни към момента? Както беше опоменато преди малко, мрежата на агенциите се споразумя за намаляването на персонала с 5%. Останалите 5%, с които следва да намалим персонала си по линията на резерва за преразпределяне, са спорен въпрос. Но като се има предвид, че агенцията ни се самофинансира, тези допълнителни 5% дори бих казал са абсурдни няма законово основание за финансирането от наша страна на европейския бюджет. Не може и да ни се предоставят по-малко средства от европейския бюджет. Ако дори да съкратим персонала си с до 90%, това по никакъв начин няма да се отрази върху европейския бюджет. Как тогава да обясня на служителите си, че трябва да съкратим персонала си с още 5%? като поставим щатни бройки в един резерв за преразпределяне, към който така или иначе не можем да допринесем с нищо. Към нас трябва да се приложи по-различен метод за анализ, като се има предвид настоящата структура. Можете да кажете, че независимо от това как се финансира една агенция, трябва да се съкрати персонала, за да се гарантира повече ефикасност и така да се избегнат неоправдано високи такси за съответния отрасъл. Да, това е вярно, но при положение, че има статукво. Нашите клиенти са малки и средни предприятия и многонационални корпорации. Но има нещо общо помежду им. Не искат да се повишават таксите им. По време на последната среща с съвета предложихме да се замрази стойността, да не се съкръщава с над 5%. Представителите на отрасъла се съгласиха. Онези, които финансират нашата агенция, са съгласни да заделят такси в по-висок размер за човешки ресурси, но от принципни съображения комисията и съветът не приемат това предложение. Според мен това е недопустимо. Нека ви дам един, може би, упростенчески пример. Държавите членки проявяват воля да финансират допълнителни човешки ресурси за Фронтекс. Логично е това. Отрасълът изисква по-активна дейност от страна на нашата агенция. Готов е да заплати за това. Но европейските институции, съветът не приемат едно такова решение. Не е логично това, според мен. Поздравявам комисията за инициативата подета по пилотния проект, проект за ЕАСА. Трябва да се изготвят уместни показатели. Така трябва да вървим напред като моделът се основава или само на разходите за човешки ресурси, или на по-общ контекст на административните разходи като цяло. Ясно е, че размерът на ресурсите трябва да съответства на реалните потребности. Не бива да чакаме резултатите от пилотния проект ЕАСА. Още сега трябва да приспособим размера на ресурсите към реалните потребности. Няколко думи за натовареността, преди да приключа. Това е графиката за натовареността. Имате я и в материалите пред вас, надявам се. Кои са ключовите показатели за нашата натовареност? Те имат и основно оказват и основно въздействие върху прогнозирането на потребностите си. Виждате, че има повишение по показателите. Имаме 40-часова работна седмица, но не разполагаме с необходимите човешки ресурси. Добре е човек да е малка агенция от една страна, от друга страна сме изправени пред същата административна тежест, същата бюрокрация като по-големи структури. Всички агенции като нашата се нуждаят от критична маса, за да бъдат добре управлявани. Бихте казали, че съкръщение на две-три щатни бройки не е нищо за нашата агенция, но всеки един служител е ценен за нас. Затова призовавам комисията и съвета да разглеждат нещата в подходящия контекст. Те трябва изцяло да спазват онова, което е заложено в съобщението от 2013 година. Мисля, че си надсрочвам времето за изказване, затова сега няма да се спра върху преносите. С удоволствие обаче ще обсъдя с вас този въпрос по-нататък. Съгласно финансовия регламент, както ви казах, можем да поставяме средства в резерв, но се опитваме размерът им да е минимален. И накрая няколко ключови послания. Наистина приветстваме пилотния проект за ЕАСА, но от него трябва да проистекат непосредствени последици. На ниво управление трябва да се гарантира подходящото ниво на контрол, така че да се вземе предвид и положението, в което се намират и по-малките агенции. Трябва също да поставим акцента върху доброто финансово управление. Благодаря ви за много добрия доклад и, е, и много интересен доклад. Пред Предполагам, че е, така ви се ще да имате модела на ЕАСА. Е, държавите членки не бяха много доволни в началото, но в крайна сметка намериха е, решение на проблемите. Така че сега давам думата на е, господин Жан-Мишел е, Мастио, който отговаря е, за като заместник директор на отдела за ресурси и техническа помощ и подкрепа в ЯСА. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много за това, че поканихте аз на това изслушване. И желаете да научите нещо повече от нас по отношение на работата ни и най-вече финансовите аспекти. Нека да ви дам един кратък преглед за всичко това, което а, прави ЕАСА. А, вече от 15 години а, работим. Е, представили сме по летищата и в много държави членки, и в Монреал, междувременно и в Сингапур, и в САЩ, в Вашингтон в Кьон всъщност е седалището на повечето експерти по въздушен транспорт, но ние работиме с всички държави членки и с техните агенции. А имаме и седалище в квартира в Брюксел. Брюксел. Е, всъщност за нас е, именно безопасността е, на полетите, най-важният момент, трябва да гарантира най-висока степен на безопасност за всички граждани. И естествено и високо ниво на защита на околната среда, което е изключително важно. Важен въпрос, отчитаме неговата важност. Ние предлагаме пряко на промишлеността е, е, услуги, е, предлагаме единен регулаторен и сертификационен процес при поступила заявка от страна на индустрията и също времено улесняваме, така да се каже, международната цивилната авиация и създаването на единен пазар в това отношение, като се застъпваме за равни условия. Ние работим и на международно равнище, в контакт сме с ИКАО, в областта на гражданския е, въздушен превоз, е, е, но и други международни организации и регулатори. И така, ЕАС не е, работи от дълго време, но ние вече имаме една система от партньорски връзки между държавите членки и институциите на Европейския съюз. Така че е, ние сме м, част е, и е, той е, добре интегрирана част от европейската система. Сега преминавам направо към бюджетните аспекти. Законодателят. Но е, нека да започнем Е, с нещо друго. Е, размера на нашия бюджет 142 милиона е, евро като виждате, е, три са основните е, е, така, стълба в нашия бюджет. От една страна таксите, които ние получаваме за предоставени услуги на индустрията, на промишлеността, за, за сертификати и други свързани с тях услуги, 96 милиона годишно. Е, на второ място е, субсидията от е, Европейския съюз, както и субсидии от държавите членки, общо 39 милиона. И от около 3 години нараства средствата по линия на някои на техническото сътрудничество, да кажем, е, работим е, по някои е, проекти, включително и по изследвания, да кажем, в рамките на Хоризонт 2020, така че тук имаме 7 милиона за тези заделени целеви средства. Така че три са основните е, финансови източника за ЕАСА. И е, Както бе изпълнято и от е, е, Европейската комисия и от представителя на Европейската комисия в началото, ние работим по модела на целевите приходи. Е, това е, е съгласно е, член 65, т.е. за нас, работейки по този модел, всъщност става дума за законово уредено задължение но е, това означава и други задължения е, в рамките на този модел, да кажем всички тези реализирани приходи по линия на такси и така нататък, е, трябва да се използват единствено и само за дейности, предназначени за индустрията отново, т.е. сертификати и други подобни. ние е, не можем да смесваме, е, така да се каже, бюджетните средства в рамките на нашия собствен бюджет, е, когато става дума за дейности по трите основни направления. И как управляваме нещата? Ние имаме е, един определен модел за разпределяне на е, е, приходите и разходите, като се ръководим от най-високите счетоводни стандарти и това е в пълно съответствие с утвърдените счетоводни стандарти. Извършват се и проверки от външни аудитори както и вътрешни проверки. Ясното разграничаване на източниците на финансиране и съответно и при разходването на средствата е изключително важен принцип и както казах, това, което се получава по линия на таксите от индустрията, се използва отново за дейности за индустрията, най-вече сертифициране. Излишъка, който се реализира обикновено по линия на таксите и на заделените целеви средства за определени проекти, може да се пренесе в бюджета за следващата година и съответно се отразява съвсем коректно в баланса. Така че е, е, излишъка е, може да премине и в така да се каже, в частта субсидия и да влезе в бюджета, общия бюджет на ЕСА. Това е решение на комисията. Но е възможно излишъка да се прехвърли към бюджета за следващата година и да се използва за целите на агенцията. Нашата дейност е представителна и затова се чувстваме задължени да бъдем абсолютно прозрачни по отношение на всички, не само индустрията, но и парламента, комисията, съвета. Системата все пак е по-комплексна. Ние нямаме е, достатъчно гъвкавост, така да се каже, по отношение на използването на финансовите средства и особено при разпределенето на разходите. Е, трябва да кажем, че то се основава единствено на реалността, не само на това, което сме е, планирали в бюджета и на действителното състояние на бюджета, но реалността ни поставя определени, така да се каже, рамки, а много динамично се развиват процесите в нашата реалност. Да когато казвам, че става дума и за представителност, но и за комплексност. Имам предвид най-вече това, че понякога не е лесно да се разграничат финансовите средства по отделните стълбове и дейностите, да кажем, от бюджетната субсидия не можете да прехвърлите средства към таксите, а другото е възможно, но да кажем в тази бюджетна година ще имаме, може би, определени проблеми. Стараем се винаги да имаме достатъчно финансови средства по отделните направления, така че да можем да покриваме потребностите и исканията от страна на индустрията. Така, управляваме е, средствата съгласно принципите, е, които са общи за Европейския съюз. Е, и в рамките на един проект си сътрудничим с управителния орган и Европейската комисия, като поддържаме и тясно сътрудничество с авиационната промишленост. Този проект, е, който е посветен най-вече на ефективността на процесите, е ЛИП той е, е, се провежда с, в тясно сътрудничество с управителния орган и Европейската комисия и е, разглежда всъщност и е, оперативните действия, е, административна е, помощ, координация, оперативни е, действия и така нататък. Като тук в края на 2016 финансовия и ресурсния индикатор показаха високо прилагане, така да се каже, на бюджетния процент и пълно използване на местата съгласно устава. Ако погледнете всъщност сметките, ще видите, че по отношение на щата, на оперативните е, е, действия, всъщност така, резултата е неутрален и а, в това отношение ние а, смятаме, че а, можем да помислим най-вече по намаляване на комплексността на всички тези процеси. Но ние имаме много висок процент, много висока степен на прилагане, на изпълнение на бюджета, което означава, че в крайна сметка можем и да се радваме на запазване на работните места. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Мастио, за вашата презентация. Да, проекта аз всъщност може да окоръжи агенциите да премислят върху модел на финансиране и бюджетиране. Благодаря ви много. Благодаря и на представителя на комисията. Най-вече за това, че е, така показах е, кораж е, да е, наложи на практика един модел, на, е, който на времето бе нов, е, но се оказа и е, успешен, резултатен. Е, един модел, който е успешен съм не само на европейско равнище, но а, носи конкретна полза за държавите членки и а, показва, че има и ефикасност, ефективност, точен бюджетен контрол, а, добра реализация на пазара. А, така че явно е намерен един добър път за финансиране без да се засилват опасенията на Министерство на финансите на държавите членки. Както казах, Европейската сметна палата всъщност, така да се каже, е пазителя на финансите на Европейския съюз е тук, така че давам думата сега на представителя на сметната палата. Е, е, Благодаря, госпожо председател темата на днешния семинар е от значение не само за вас, членовете на Европейския парламент, но и за Европейската сметна палата. Важна е и лично за мен, тъй като аз отговарям за доклада, посветен на аудитирането на агенциите. За това съм и тук днес. няма да мога да направя пълен преглед на концепцията за агенцификацията на изпълнителното управление на Европейския съюз. Но мога да изляза с някои коментари по темата, които може да са ви от полза за по-нататък. Нека първо направя една оговорка. Сметната палата има силен, но ограничен мандат. Така че ще се спра най-вече върху аспектите, свързани с доброто финансово управление. А що се отнася до политическите аспекти, до опита на трупан с този или онзи модел, това са теми, които следва да обсъждате вие, почитаеми членове на Европейския парламент. От гледна точка на доброто финансово управление, Нека първо се опитам да систематизирам частично или изцяло самофинансиращите се агенции. Изготвих списък от 10, а не 8, както каза комисията, агенции, които поне частично се финансират от такси или от бюджетите на държавите членки. Сред тези 10 агенции установих, поне 6 различни модела на финансиране. Многообразието на моделите за финансиране и многообразието на агенциите наистина е много голямо. Това може би се дължи на факта, че всяка една агенция е била създадена за да работи в много специфична област на политика на Европейския съюз. Била е създадена за много специфични цели. Установих, че само две агенции се финансират по доста сходен начин. ЕОИПО на латиница и СПВО също на латиница. Тези две агенции, въпреки сходните си модели на финансиране, има доста различни функции, така че също трябва да бъдат разглеждани по-отделно. Установих също така, че нито една агенция не прилага еднозначен модел на финансиране, т.е. нито една агенция не се финансира изцяло от други източници, различни от бюджета на Европейския съюз. Защо? Защото, както каза и представителят на Европейската комисия, тук се намесват и други въпроси, като финансирането на пенсиите и финансирането на европейските училища. Ако искаме да планираме финансирането да калкулираме таксите, които следва да бъдат събрани от бизнеса въз основа на себестойността на услугите, ще видим, че този процес не е лесен. Тези изцяло уж самофинансиращи се агенции са обект на одит, например, от страна на Европейската сметна палата, която пък се финансира от бюджета на Европейския съюз. Това е един добър модел, Европейската сметна палата просто изпълнява задълженията си закрепени в договорите. Ние отговаряме за аудитирането на всички европейски агенции, както и за докладването на резултатите от тези одити. Въпреки различните бизнес модели, които предлагат отделните агенции, всички те се вписват в цялостната структура на европейските институции. Това според мен налага политически подход към тях. Налага също така и необходимостта от добро финансово управление. Нека сега се спра върху четири принципни положения. Като се имат предвид различните бизнес модели, различните системи на функциониране на агенциите, според мен е от особено значение да им се предоставят подходящите стимули. Може да ни се стори, че би било стимулиращо да изразходваме колкото се може повече средства, да изчерпим натрупаните резерви. Но това не би било в съзвучие с доброто финансово управление – и според мен е мярка, която трябва да се избягва. Може да има и политически последици, ако европейските граждани установят, че някой от органите на Европейския съюз започне просто да пилее пари Така от изразходването на средствата може да проистекат нежелани последици. Второто принципно положение е прозрачността. Според мен може и трябва да инвестираме публични средства в прозрачността. Прозрачността струва пари, но си струва да се инвестира в прозрачност в името на европейските граждани и на европейския бизнес. третото принципно положение, което е и предпоставка за доброто финансово управление и за спазването на принципите, на които се основава бюджетът. Това е балансираният бюджет. Въпросът за балансирания бюджет не е толкова прост, колкото може би ви се струва. Вече говорихме, например, за въпроси като преносите, каквито и да са те основателни, предварително планирани и така нататък, мисля, че можем да ги разглеждаме наравно с натрупаните от агенциите резерви и излишъци. Резервите и излишъците всъщност са преноси и в тази област, според мен, можем да прилагаме някои общи принципи, които да допринесат за по-доброто финансово управление. И на последно място, но не и по значение, демократичният контрол и отчетността. Според мен, частично самофинансиращите се агенции, изцяло финансиращите се агенции, както и всички останали агенции, трябва да са обект на демократичен контрол. Може би не към всички тях трябва да се прилага той по един и същи начин, но процедурата трябва да е сходна на тази, която се прилага спрямо агенциите, финансиращи се от европейския бюджет. Сметната палата винаги е смятала, че за всички останали агенции трябва да се предвиди нещо като процедура за освобождаване от отговорност, тъй като те са част от цялостната структура на европейските органи и институции, тъй като и те предоставят е, социални гаранции по статута на служи, за служителите на Съюза. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря. Благодаря ви за изказването. Благодаря ви и за голямата точност. Не бях до сега наясно, че към 10 агенции се прилагат почти 10 различни модела за финансиране. До сега смятах, че моделите за финансиране са повече или по-малко еднообразни, но и явно има големи различия между отделните модели. Затова и би било добре Комисията по бюджетен контрол да ги разгледа по-подробно, да се опита да разбере защо се е стигнало до това положение. За това със сигурност има исторически причини. Агенциите са били учредени в миналото, след което всяка една от тях се е развила по различен начин. Но сега, като се има предвид големият брой на агенциите, няма да е лесно за Комисията по бюджетен контрол да си създаде точна представа за моделите им на финансиране. И още нещо важно, дори и една агенция изцяло да се самофинансира, тя трябва да е обект поне на някакъв контрол, тъй като е публичен, а не автономен орган. Тази агенция има публичен мандат. Той е и първо причината за учредяването й. Господин Вон, след него още една колега и накрая колегата Ждеховски. Моля, дайте ми знак, ако съм пропуснала някого. Да, към края на нашия семинар ще направя някои заключителни бележки, но сега ще взема отношение по някои от е, е, изказаните мнения във връзка с е, е контрола и, и е, формалната процедура за освобождаване от отговорност е, за агенциите. Независимо от това дали става дума за частично или пълно самофинансиране от такси има европейски правила, има регулаторни изисквания. В вашите изказвания пролича, че вие предлагате все пак продължаване на дискусията за сътрудничеството с парламента във връзка с процедурата за освобождаване от отговорност агенциите, е, е, които частично или цялостно се е, самофинансират, биха могли в крайна сметка да провеждат и да участват в една такава процедура в Комисията по бюджетен контрол. Това прозвучава в някои изказвания. Да, какво мислите по този въпрос? Аз споменах вече във връзка с контрола за това, че ние е, е, е, сме проверявани от Сметната палата. Изпращаме всички документи. В тази връзка публикуваме всичко на веб страниците си. Така че, според мен, в интерес на парламента е, е да е, обсъдим въпроса за системата на контрол. Е, естествено, всяка информация, която можем да предоставим, ще бъде предоставена е, на вашата комисия и на парламента. Но, може би, е, са необходими някои промени в финансовия регламент но това е предложение, което повтаряме от известно време, но преди няколко години финансовия регламент не беше променен. Винаги сме проявявали готовност да съдействаме при решаване на въпросите, свързани с бюджетирането. Естествено, това е много важно и за обществеността, за нашите граждани това е една идея, която ние трябва да имаме предвид е, е, в е, бъдеще. Томаш, вие винаги сте бил джентълмен, давате предимство на дамата. Благодаря госпожо председател. Е, благодаря на всички, които говориха по въпроса за финансиране на агенциите. Е, въпрос към господин Преса. Вие говорихте за излишъка, е, бюджетния излишък на агенциите и за това, че те получават субсидии от бюджета, а след това извършват пренос за следваща година тези одобрени вече в рамките на бюджетната процедура средства се прехвърлят. има ли някакъв процент, някакъв прак, до къде това е възможно да се прехвърлят средства, реализирани като излишък? И в крайна сметка, какви са причините за излишъка? Да кажем, някои от дейностите не са извършени или някаква друга причина. И освен това, всяка година на агенциите се разпределят е, нови средства е, е, възможно ли е тези преноси от година на година да продължават, така да се каже, доста дълго? имате ли точни данни за това в какъв размер са прехвърлянията в бюджета и доколко това се отразява, така да се каже, и на приходите? Томаш. Благодаря за този много интересен дебат. Аз бях докладчих сянка за освобождаването от отговорност на агенциите, така че можах да посетя няколко от тях и мога да кажа, че е, в отношение това, което каза Дерек, мога просто да го потвърдя. Ние, като членове на Комисията по бюджетния контрол, ние работим с е, агенциите и нашите колеги, общественото мнение, очакват от агенциите информация във връзка с... Е, но на практика голям брой депутати не знаят, че тези агенции съществуват в е, техните страни. Например, е, агенцията за по астронавтика е в Прага и няколко депутати бяха много изненадани. Питаха добре къде се намира е в Но що се отнася до видимостта на агенциите, това може да бъде истински проблем. А, като говорим за надзора на агенциите в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност, ние имаме информация, ние имаме документи, е, имаме едно досие, което съдържа информация, предоставена от агенциите. И това досие се захранва с такава информация по този начин. И в рамките на процедурата по освобождаването отговорност ние обсъждаме тези работи. Но, например, аз бях във Виена къде и ми дадоха едно досие относно една специфична агенция. И мисля, че това е важно. Важно е да се прочете това, което се предоставя като информация, да се види как тези лица могат да се занимаят с това, което правим ние като депутати. Какви са нашите перспективи? И мисля, че всичко това е част от контрола, упражняван от страна на Европейския парламент и как този контрол работи. А освен това, не мога да си представя, че Европол се финансира с а, а, някакви такси, какви, какви могат да бъдат те. Когато ние се борим срещу престъпността, ние финансираме Европол и не мога да си представя такава възможност. Но има някои агенции, които имат и други ресурси. Например, агенцията, която се занимава с безопасността на въздухоплаването, имахме един пример, който беше цитиран. Тази агенция успя да въведе синергия между Европейската комисия и Европейския парламент който упражнява контрола. И тази синергия съществува. И това е една агенция, която извършва процедурата по сертифициране, която контролира Airbus, производителите на хеликоптери и така нататък. И когато говорим за ЕАЗА, става дума за качествена гаранция. Става дума за развитието в Европейския съюз, което позволява да Европейския съюз позволява да издаде такава гаранция по отношение на безопасността. Но не, не трябва да се разглеждат само финансовите въпроси. Въпросите свързани с безопасността и качеството са много важни. Европейския съюз в рамките на агенциите може да бъде гаранция за качество а по отношение разходите, разбира се, ние може да имаме възможност да направим някои спестявания. В Будапешта проведохме заседания с представителите на няколко агенции и установихме, че може да подобрим набора на персонал – да, разбира се, знае, че има някои щекотливи въпроси, например такъв е случай с СЕПО или други, но е, това да търсим различни пътища, да видим какви могат да бъдат е, е начина на действие, условията, примерно когато се купува някаква техника, всичко това в рамките на някои агенции ние може да оптимизираме тези разходи. И още една дума. Аз е, отговарях за освобождаването от отговорност е, за агенциите за ЕНП през 2014 година. И искам да ви кажа, че това освобождаване от отговорност посочи, доказа, че качеството на на, на процедурите, на услугите, през последните години нямахме възможност да критикуваме. Вие наистина е, извършихте подобря... подобрявания, иновации, подобрихте дейностите, които извършвате, но не успявате да докажете, че сте добри. И може би да се извършат 150 аудит, аудита за финансирането, но важното е да знаем как изразходвате фондовете. И аз не открих никакви грешки, и ако агенциите не са в състояние да осигурят една добра комуникация, винаги ще стои това като проблем. Дадохме възможност хоризонтално отношение агенциите да разполагат с персонал, който да отговаря на нуждите и моля с комисията и европейските граждани и агенциите да подобрят своята комуникация и благодаря за този семинар по толкова важен въпрос. Благодаря. Е, Благодаря ви много за това изказване. Нека да дадем възможност на колегите е, да отговарят на въпросите, е, когато бяха насочени към тях. Мисля, че към представителя на комисията имаше въпроси е, във връзка най-вече с е, сътрудничеството с агенциите, особено когато става дума за е, търгове, за обществени поръчки. Вие бихте могли да вземете отношение по въпросите, които повдигнаха колегите. Благодаря, господин Фон. Прехвърлянето на излишъка дали, така да се каже, има определен дял, в който това е възможно или определен процент, прак няма в случаите, в които става дума за изцяло самофинансиращите се агенции. Прехвърлянето се извършва в рамките на процеса на бюджетиране на европейско равнище. Е, решенията се взимат или се предлагат по-скоро по линия на управленската структура. А когато да кажем, става дума за увеличение на излишъка, който се реализира при самофинансиращите се агенции. Тогава излишъка може да се отрази на размера на таксите. А когато става дума за службата в Аликанте, там имаше такъв случай, в който в продължение на няколко години се реализираше доста голям излишък в размер на милиони. Въпросът стои, естествено, А случаите на частично самофинансиране и частично бю... финансиране по линия на бюджета, когато се реализира излишък, това се отразява на необходимостта от свежи пари за следващата година в комисията прави анализ на разходите и приходите, като взима под внимание и реализирания излишък. Така че това се отразява на а, а, годишния бюджет а, за следващата година и а, играе определена роля в рамките на а, бюджетната процедура. А, в момента а, не мога да ви представя точна справка а, с а, цифри, а, но при всички положения ние слезим много точно а, движението по отношение на излишъка, така че имаме такива данни. А, да, обществените поръчки, е, е, съвместното е, извършване на дейностите във връзка с тези поръчки и е, възнамеряваме да обединим усилията си. Е, смятаме служителите, които отговарят е, за обществените поръчки в съответните служби и агенции да се съберат и да обсъдят, така да се каже, възможностите за обединяване на капацитета. Може би ще създадем и един съвместен портал в интернет за обществените поръчки, които се обявяват. Да, бяхме готови и миналата година да обединим усилията си по отношение на обществените поръчки, да обявяваме и общо търг за обществена поръчка, естествено като се съобразяваме с потребностите на отделните агенции е, по отношение на е, мобилните комуникационни услуги, по отношение, да кажем, на временно заетите служители е, и някои други така направления, бихме могли да обединим усилията си и в това отношение вече е, не само се мисли, но се и работи съвсем конкретно, така че става дума за един процес, който е в по-напреднал стадий. Ние по отношение на мрежата на агенциите, действително е, разширихме състава на постоянния секретариат. Е, решихме, че можем да използваме един общ офис и по тази причина си позволяваме повече служители в секретарията. Още повече, че става дума за една силно централизирана, така да се каже, дейност, най-вече свързана с общия информационен портал, предимствата, които е, проистичат от това обединяване на усилията в редица направления. Е, ценно естествено това означава и разширяване на инфраструктурата и на е, персонала. Благодаря. Има ли още някой, който би желал да вземе отношение по въпросите? Може би един или два въпроса се отнасяха до ресурсите. да, трябва да определяме такси и се опитваме естествено да балансираме нещата, доколкото това е възможно. Когато сте определили една такса, естествено не можете всяка година да я променяте, но да кажем на 4 години бихте могли да я адаптирате в някои случаи, в които, да кажем, има бюджетен дефицит, трябва да предприемете такива корекции, а когато има излишък, съответно в обратната посока се предприемат действия управителният съвет на CPBO реши, че 50% от реализирания оборот ще се заделя за предвидими, планирани и непредвидими и незапланувани дейности. 500 хиляди евро са отделени именно за такива дейности и прозрачността, за която говори Сметната палата, естествено е изключително важен момент. И тя в крайна сметка е свързана и с опасенията на много хора, но мисля, че една а, абсолютна откритост и прозрачност в това отношение и публикуване на всички наши отчети и а, баланси би могла да внесе успокоение. Uh, and obviously being from the UK. Колегата от Европейската агенция по лекарствата Ема поиска да вземе думата. С удоволствие ще ви изслушаме. Ще ви слушам с интерес и аз, тъй като сте мой сънародник. Няма да добавя нищо ново към дебата, но ще се спра върху някои въпроси, от по-различна гледна точка. Например, въпроса за намаляващите ресурси и увеличаващата се натовареност. За периода 2013 2018 година ще се увеличат приходите, както и натовареността на агенцията ни с около 40%. Едновременно с това обаче ще намалеят ресурсите, с които разполагаме. Заявителите заплащат между 200-300 хиляди и 500 хиляди за процедура по дадено заявление. Увеличава се натовареността ни. Увеличава се и размерът на финансирането под формата на такси. Едновременно с това обаче се намаляват ресурсите ни, така че не можем да предоставим услугите, които очакват от нас заявителите. И поради това агенциите започват да разчитат на други източници на ресурси. Наемат, например, консултанти и временно наети служители. Така разполагаме с по-малко знания, по-малко опит. Процесите стават по-неефикасни. Има освен това и определени категории служители, на които не могат да бъдат поверени чувствителни функции. Мога да ви дам за пример научните съвети, които предоставяме на ранен етап от разработването на лекарства. За периода, за който говоря, се удвои броят на научните съвети, които предоставяме бихме могли да предоставяме още повече такива съвети в бъдеще, но тъй като не разполагаме с достатъчно ресурси, няма да можем да го направим. Към момента предоставяме между 500 и 600 научни съвета годишно. Можем да увеличим този брой на 6000. До какво се свеждат научните съвети? Какъв е резултатът от тях? В резултат от тях може да се разработят многообещаващи нови лекарствени средства, може да се насърчат новаторството и научно-изследователската дейност. Но тъй като в момента не разполагаме с достатъчно човешки ресурси, не можем да предоставим и повече научни съвети. По въпроса за резерва. Ние сме агенция из... разположена извън еврозоната, което внася допълнителна несигурност и колебания в работата ни поради обменните курсове. Приходите ни са в евро, но работим и с определени суми в британски паунди което води до флуктуация между 1 и 2%, а последната такава флуктуация беше между 8 и 10%. Ако флуктуацията се увеличи, и като се има предвид, че агенцията ни няма възможност за резерв, няма да можем да се справим с тази непредвидена ситуация. По въпроса за прогнозирането на броя заявления и натовареността ни, разполагаме с бюджет от около 300 милиона ако има някаква разлика между прогнозата и реалните ни приходи, може, тя може да е в размер до 3 милиона. Ако предвидим 110 заявления за нови активни съставки, за оценка на нови активни съставки, то тогава ще трябва да имаме предвид, че някои от тези заявления могат да бъдат подадени към края на годината. Такъв бе случаят миналата година. 25% от заявленията бяха за подадени към края на годината, което наложи и пренос към следващата финансова година. Намаляването, според нас, на персонала, като се има предвид всичко това, не е решение, което ще сработи в бъдеще. От едни такива съкръщения има последици в по-широк мащаб в случая за новаторството. От гледна точка на административните разходи и управлението на бюджета, на прогнозирането, на липсата на резерв може да се каже, че имаме проблем, тъй като не можем да реагираме при непредвидени ситуации. А нещата допълнително ще се осложнят и от Брексит. След Брексит ще ни е необходим излиша, който да можем да поставим в резерв, тъй като ще трябва да се преместим, но няма да разполагаме с готови средства. Ще трябва да се премине през бюджетната процедура, ако искаме да получим допълнителни средства, което ще отнеме време. Благодаря. Желая ви всичко най-добро, където и да се намирате в бъдеще. Ще предстоят промени за вас и за вашата агенция. Аз съм представител на EIPO на латиница в Брюксел. Искам да обърна внимание, подобно и на господин Екват, на това, че неотдавнашната реформа на регламента за финансирането ни доведе до участието на двама представители на Европейския парламент в нашия управителен съвет. Става дума за двама ваши колеги депутати, представляващи Европейския парламент в управителния ни съвет. Те гласуват и за освобождаването от отговорност. А що се отнася до определянето на размера на таксите, агенциите, тук има големи раз, разлики, тъй като към агенциите се прилагат и различни модели за финансиране. В нашия случай размерът на таксите е определен в регламента за създаването ни и процедурата по определянето на таксите. Ако искаме да има промени в таксите, ще трябва да има в такъв случай промени в законодателството. Нашата агенция има огромен излишък. Част от него, половината от него е замразена, тъй като по регламента за очредяването ни се предвижда излишък, който да е достатъчен за една година от функционирането ни. Затова по-настоящем излишъкът ни не е 400 милиона, а 200 милиона евро половината от сумата. Нека сега кажа няколко заключителни думи. Нека изчакаме да се върне и госпожа Холмайер, за да не влезе все пак в празна зала. Няколко от въпросите, които упоменах в началото, нека се върна сега на тях. По въпроса за излишъка разглеждаме въпроса за това как се използва той от агенцията. Дали следва да бъде поставен в нейния бюджет и да се използва от нея по-нататък или да бъде поставен в бюджета на Европейския съюз. Това е един много спорен въпрос. Сметната палата предложи да разгледаме и въпроса за преносите. Предложите да се заделят в резерв за бъдещи разходи. Дали би следвало агенциите да съкръщават персонала си. Те вече всъщност са съкратили персонала си по своя инициатива с 1,8%. Виждаме, че полагат усилия беше упоменат и пилотният проект за ЕАСА. Това е един важен, според мен, проект, тъй като според мен агенциите трябва да са колкото се може по-гъвкави. Трябва да са колкото се може по-гъвкави, тъй като имат различни потребности по отношение на финансирането, на ресурсите си, на служителите си. Така че колкото по-гъвкави са, толкова по-добре. Ако пилотният проект се увенчае с успех, то комисията би могла да приложи подобен модел и към други агенции. Бе поставен на дневен ред и въпросът за надзора и най-вече за освобождаването от отговорност. Един от вас направи много уместния коментар, че бюджетите на агенциите са обект на одит от страна на Европейската сметна палата и от страна на управленските им структури. В една от агенциите в управителния съвет дори е представен и Европейският парламент. За съжаление, това са в случая членове на Комисията по правни въпроси, а не на Комисията по бюджетен контрол. Нашата комисия по бюджетен контрол би искала да продължи да участва в разискванията за надзора върху бюджета ви. Вероятно ще има необходимост от промяна на законодателството в тази област, което ще е трудно в краткосрочен план. Но бихме могли да провеждаме ежегодни разисквания между частично или изцяло самофинансиращите се агенции и Комисията по бюджетен контрол на парламента. Трябва да провеждаме общи разисквания за постигането на напредък по този въпрос. Нашият секретарят може да се свърже с вас. Благодаря още веднъж на всички за участието, благодаря на всички наши гости. Беше интересна днешната дискусия. Не намерихме отговор на всички свои въпроси, но поне имаме представа какви биха могли да бъдат отговорите в бъдеще. Благодаря и на секретарията на нашата комисия за организирането на днешния семинар. Участвахме многочисленно в него. Мисля, че Проявата днес се овенча с успех. Показаното от Тома за агенциите като цяло. Аз бях докладчик за освобождаването на, от отговорност на агенциите през 2014. Тогава освободихме от отговорност всички агенции. Направихме същото и тази година. Това показва, че агенциите си струват, че вършат полезна работа работа в името на Европейския съюз. Основната функция на агенциите е да предоставят услуги в името на европейските граждани. Работата им показва, че бюджетният контрол спрямо агенциите функционира добре. Показва също така, че и добре си вършат работата. Още веднъж ви благодаря за участието в днешния семинар. I'm sorry to be going as well, Thomas. Nachdem ich jetzt aufgefordert wurde, die closing remarks Помолихте ме да изляза с заключителни думи. Нека просто ви пожелая приятен ден. Много ви благодаря за участието.